Okay, let us begin by... И така, нека започнем с точка първа. Приемане на дневния ред. Искам да ви уведомя, че в дневния ред ще бъдат внесени следните изменения. Точка 14 се отлага, а точка 4 ще бъде разгледана след точка 12. No can... Ако няма възражения, Смятам дневния ред за прият с измененията. Също бих желал да ви уведомя, че заседанието ни е открито, то се предава в интернет. Разбира се, предаването ще спира по време на точките, които се разглеждат при закрити врата. Също така искам да ви кажа, че посочените начални часове за съответните точки са изцяло указателни и могат да бъдат променени по време на заседанието. As to item two, I... Точка втора. Съобщение на председателя. Нямам такива. Поради което можем да преминем направо към точка трета. Член 42 от правилника. Субсидиарност. Тази точка само я вземаме за сведение. И преминаваме направо към точка 5. Разискване на проект на становище за защита на работниците от рисковете, свързани с излагане на карциногенни и мутагенни вещества на работното място. Докладчик е господин Нашталка, който получава думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, много се радвам да ви видя отново след лятната почивка. Ще кажа само няколко думи по тази точка от дневния ред. В Европейския съюз смърт най-често се причинява от онкологични заболявания, в частност тези, които са резултат на трудова дейност. С тази директива изменяваме директива 2004 наклонена черта 37 за защита на работниците от излагане на канцерогенни вещества на работното място. Изцяло подкрепям намеренията на комисията. Слагаме лимити на експониране за 5 допълнителни а, вещества, кадми и неговите неорганични вещества, барили и неговите а, неорганични а, съединения, хлоранилин, ако бъде прието това предложение, ще означава, че в дългосрочен план повече от 1 милион работници и служители в Европейския съюз ще бъдат по-добре защитени от действието на канцерогенни и мутагенни вещества на работното място. Внесъл съм само 12 изменения към проекта. Чрез тях бих искал да откроя необходимостта от редовно преразглеждане на списъка на мутагените и канцерогените. Редовен преглед на нови вещества, които би трябвало да бъдат допълвани към този списък. Също така мисля, че трябва да бъдат да съкратени а, преходните мерки във връзка с въвеждането на новите лимити, на новите пределни стойности и се надявам, че ще подкрепите тези предложения. 7 септември на обяд е срокът за внасене на изменения. Благодаря ви, очаквам по-нататъчната ни работа. Благодаря, господин Замин. Смятам, че най-напред е редно да благодарим на докладчика за невероятната работа, която свърши той. Трябва да направим така, че работниците в никакъв случай да не бъдат излагани на вещества, причиняващи онкологични заболявания. Затова е много положително. След като вече имаме списък с 21 вещества, вече говорим и за още 5 нови вещества, които да бъдат добавени към този списък. Задължително е да помним, че химикалите, за които говорим, не само причиняват рак, което само по себе си е много сериозно, но водят и до други здравословни проблеми, включително заболявания на дихателния тракт и неврологични разстройства. Говорим за химикали, които присъстват на различни работни места, лаборатории, места, където се произвежда електроника, строителни обекти, здравни заведения, производство на пластмаси, управление на отпадъци. Е, това са само някои от областите, в които се използват тези химикали. Затова е задължително да ограничим рисковете от тях. В Малта, която е малка страна, имаме близо 2000 нови случая на заболявания от рак всяка година и 900 смъртни случаи. Необходимо е да органи... ограничим използването на тези вещества. Преди всичко на работното място, защото хората прекарват много време там. И разбира се, това ще доведе до намаляване на смъртните случаи. Смятаме, че по този начин ще предотвратим 22 000 нови заболявания годишно и значително ще подобрим условията на труд. Аз приветствам различни изменения, внесени от докладчика, но смятам, че в едно отношение трябва да се придържаме много строго към проекта, първоначално внесен от комисията. Особено, що се отнася до преходните периоди и въвеждането на нови пределни стойности. Смятам, че Проектът на комисията е резултат на консултации с научни организации, представители на работниците. Става дума за материя с много технически характер и за това следва подходът към нормативната уредба да бъде технически и научно издържан. Знаем, че има съвещателен комитет по здравословни и безопасни условия на труд, има и консултации с социалните партньори. Казвайки това, има една препоръка от докладчика за необходимостта по-нататък да се проучи въпросът какво равнище на експозиция следва да бъде ръководно за нас, когато определяме пределните стойности. Аз, приемайки това изменение, бих добавил към него, че трябва да гарантираме и повече научни изследвания, по-широко приобщаване към тази работа на научните организации. Също така не бива да създаваме административно натоварване и трябва да гарантираме ефективността на тази нормативна уредба. Благодаря. Желая ли комисията да вземе думата? Явно не. Както каза докладчикът, повтарям, 7 септември на обяд е срокът за внасене на изменения от страна на членовете на комисията. This... Така, приключваме работата по тази точка, пета. Продължаваме с точка 6. Проект на доклад за прозрачност и устойчивост на оценките на риска на Европейския съюз в връзка с веригата на продоволствието. Господин Машталка още веднъж е наш докладчик. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите за това, което казаха по предходната точка от дневния ред. Смятам, че разискването тук няма да протече така леко. И допускам, че дори ще има спорове. Това обаче често се случва, когато обсъждаме подобни изменения. Проектът на комисията, който обсъждаме днес, така или иначе вече е доста спорен. Историята с глифозата накара гражданите по-сериозно да призовават към повече прозрачност и постигане на по-осезаеми резултати в защитата на тяхното здраве. Разбирам, че комисията беше притисната от към време за да изготви проект, че той не е изготвен щателно. Даже няма оценка на въздействието. Сроковете, при които ще работи Европейският парламент, са изключително строги и аз не съм сигурен, че ще успеем точно в тези срокове да приключим своята работа. Въпросът е, дори ако успеем, дали няма това да се отрази негативно върху качеството на законодателния текст. Личното ми мнение е, че проектът на комисията е първата стъпка в правилна посока. Проактивно, автоматично разкриване на данни в машинно читаем формат. Е, тук ще има необходимост от някои дребни изменения във връзка с рисковете, допитването до трети лица или състава на борда на ЕСа И това, което предлага комисията, както казвам, са все стъпки в правилна посока. Обаче не мисля, че комисията предлага толкова високо равнище на прозрачност, колкото би трябвало. Например, в проекта се съдържа нова разпоредба, според която научните данни и изследвания се оповестяват, когато се работи по нормативни актове за храните и върху разрешение за използване на генетично модифицирани организми. Обаче при това оповестяване не следва да се нарушават права, свързани с интелектуална собственост. Освен това, Предвижда се твърде широко изключение от общата норма за оповестяване на информация и това изключение в е хипотези, когато могат да бъдат нарушени търговските интереси на съответното дружество. Струва ми се, че трябва да бъдат взети предвид всички права, проистичащи от конвенцията от Орхюс. Комисията именно това е предвидила в проекта си. Също така интересен въпрос е кой ще, про... ще финансира проверката на различните изследвания. Според комисията това трябва да става с обществени средства. Моето разбиране е, че данакоплаците в крайна сметка ще плащат за тези проучвания на дружествата. Внесъл съм 87 изменения към проекта на комисията – Разбира се, прозрачността е възлово изискване. Съгласен съм с това. И не мисля, че можем да създаваме възможности да не се извършва оповестяване, особено когато съществуват рискове за околната среда или за човешкото здраве. Само по този начин можем да останем верни на принципа на предпазливост. Длъжни сме да изработим ясна, недвусмислена правна уредба. Интересите на бизнеса не могат да имат предимство пред интересите на обществото. Поверителността на информацията трябва да бъде определена максимално стеснително. Ранното обнародване на документи и оповестяване на информация тук е от ключово значение. Така че, госпожи и господа, допускам, че работата по това становище ще бъде сложна. Трудно ще бъде да намерим добри решения, в които еднакво да бъдат защитени всички засегнати интереси, но аз съм готов да работя с вас по-нататък. Благодаря, госпожа Делво. Thank you, thank you, uh, Благодаря, господин председател. Господин Гаспара е наш докладчик в Сянка. Той се извинява за отсъствието си. Ще прочета това, което той искаше да ви каже. Предложението на Комисията за прозрачност и устойчивост на оценката на риска на Европейския съюз във връзка с продоволствената верига засяга много технична, но много интересна тема, засягаща здравето и благоденствието на гражданите, защитата на потребителите, на животните и на околната среда. Проектът позволява да се направи преглед на функционирането на ЕФСА и да се оптимизира нейната структура, като се инвестира в нейните дейности в човешките и ресурси. А по този начин, разбира се, процедурите на агенцията ще станат по-достъпни и по-прозрачни. Задачите на агенцията са от първостепенно значение и наш дълг е да гарантираме ЕФСА да разполага с необходимите и, и достатъчни средства, за да извършва висококачествени оценки на риска компетентно, прозрачно и особено независимо. Защото говорим за здравето на европейските граждани и за тяхното доверие в това, което има досек с тяхната храна. Аз Имам опит от първа ръка. Комисията е изпращала делегации в Парма и виждаме сами, че те разполагат с доста ограничен персонал, доста ограничени средства и това сериозно засяга независимостта на ЕФСА, когато се оценява безопасността, особено на токсични и опасни вещества които попадат в човешката храна. Затова трябва да използваме тази възможност да актуализираме регламент 178 от 2002 година и да предложим мерки, чрез които да укрепим системата за разрешения която функционира в ЕФСА. Необходимо е да бъде модернизирано законодателството, непрекъснато да се следи продоволствената безопасност и да се гарантира научната сигурност и обезпеченост на мерките, предприемани от ЕСА. Само така европейската продоволствена индустрия ще продължи в световен мащаб да бъде стандарт за безопасност и високо качество. С нашите предложения призоваваме към повече инвестиции в ЕСА. Те ще ни позволят да гарантираме най-високи стандарти на продоволствена безопасност и да защитим интересите на потребителите от частни интереси и е, големите корпорации. Като тук имам предвид историите с Монсанто. Трябва да постигнем необходимия баланс между неотложната необходимост от гарантиране на прозрачност за нашите граждани и необходимостта от правилно управление на данните. Това ще запази конкуренцията на пазара, ще допринесе за опазване на правата на интелектуална собственост. Несъмнено, Основното ни намерение е да създадем правни норми, които да предотвратяват рисковете за здравето и благоденствието на гражданите. Здравето на гражданите винаги трябва да има предимство пред всякакви искания за запазване на информацията на дружествата. Необходимо е да гарантираме по-солидна нормативна уредба, която гарантира и изяснява задълженията на ЕСА към нашите граждани, както в фазата на оценката, така и при управлението на риска и в фазата на комуникацията. Благодаря. Благодаря, господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, основната задача на предложението за регламент относно прозрачността и устойчивостта на оценката на Европейския съюз на риска в хранителната верига, както е посочено и в заглавието му, е именно това да осигури по-голяма и по-строго регламентирана прозрачност на научните изследвания, като същевременно гарантира обективността и независимостта на същите и укрепи научното сътрудничество на държавите членки за по-добра обмяна на информация относно риска. Един от основните, според гражданите, проблеми е свързан именно с несигурността и ненадежността на изследванията, свързани с оценката на риска за здравето на хората вследствие на даден продукт в хранителната верига. Склонен съм да подкрепя това виждане. Тук ще направя една бърза препратка към веществото глифозат, за което месеци наред не беше ясно безопасно ли е или не, ще бъде ли удължено неговото разрешително за използване или не съответно за какъв период и така нататък. Проблемът в случая, а и в редица други подобни случаи е, че липсва достатъчно надежна информация за всички рискове, които използването на дадено вещества или продукти може да крие. А именно тези проблеми, свързани с безопасността на храните и продуктите, когато те са в пряка връзка с хранителната верига, имат огромно въздействие върху доверието на потребителите, стабилността на пазара, условията за иновации, инвестиции и прочее. Именно поради това регулаторният режим в областта на безопасността на храните трябва да бъде достатъчно строг, за да гарантира надежност и ефикасност, като същевременно насърчава прозрачността, информираността и обмяната на данни и информация, свързани с оценката на риска между отделните заинтересовани страни. Надявам се предложението на Комисията, което е изключително необходимо, действително да внесе една по-голяма сигурност у гражданите и потребителите относно изследванията, използвани при оценка на риска в хранителната верига. Вярвам, че с колегите ще дадем всичко от себе си за подобряването на текста, така че предложените от Европейската комисия мерки действително да сработят, като същевременно обаче не затормозяват съответните процедури, а напротив, правят ги по-близки до гражданите и по-лесно изпълними за експертите от държавите членки и бизнеса. Благодаря за вниманието. Thank you. Understand that we have... Благодаря. Доколкото разбирам, тук присъства директор от Генерална дирекция здраве. Господин Сантер, желаете ли да вземете думата? А, благодаря, господин председател. Благодаря на комисията и на парламента като цяло за много продуктивната работа по предложението на комисията. Уместно е накратко да припомним предисторията. Всичко е, започна от е, гражданската инициатива за забрана на глифозата. Комисията тогава отговори, че се отнася с разбиране към загрежеността на гражданите, че уредбата на Европейския съюз за оценката на риска не е достатъчно строга и че е на лице основната необходимост да бъде укрепено доверието на гражданите в действащата система за оценката на риска. Освен това, по повод на проверката за пригодност, извършена върху цялото законодателство в областта на хранително-вкусовата промишленост, комисията призна, че е на лице необходимост от укрепване на системата за оценката на риска. Всички сме наясно, прочим, че в Европа хранителните продукти са вероятно най-безопасни в сравнение с където и да било другаде по света. И така постигнатия успех е, следва да бъде запазен е, и следва да доусъвършенстваме дори още повече действащата система. Това е в контекст, контекста, в който излизаме с предложението си. Аз е, си давам сметка за това, разбира се, че мнозина членове на Европейския парламент са загрижени за отсъствието на оценка на въздействието загриженост, изразена и тук в тази е, е, ваша комисия. Но Европейската комисия подчертава, че се засяга само един елемент от цялата уредба на, на продоволствието, в частност е, оценката на, на риска и в частност повишаване прозрачността на тази дейност. По която причина нашето предложение е, има е, за цел да се повиши легитимността на ЕФСА, на Агенцията за безопасността на хранителни е, продукти, да се повиши доверието на гражданите в тази агенция, тя да бъде поставена във връзка на в отношение на по-висока отговорност пред европейските граждани в тази връзка ролята на Европейския парламент. Ето защо ние усъвършенстваме разпоредбите за изпреварващо оповестяване на информация, за всички изследвания и данни, е, които съпровождат е, искания на, на, на промишлеността за включването на, или, на едни или други съставки, в това число и препарати за хранителна защита. И следователно един от основните елементи на предложението на комисията е ранно оповестяване с цел постигането на максимална прозрачност. Кандидатите, подавайки молбите си за одобряване на определени вещества, ще са длъжни да внасят и е, обосновка, е, съответните научни изследвания, които ще бъдат незабавно правени публично достояни. Следва, разбира се, да държим сметка обаче и за защита на законните интереси на, на нашите промислени среди и за защитата на новаторските постижения в Европа като цяло. Е, ние сме е, подложени на сериозна конкуренция от производители от останалата част е, от, от света. Поначало е, хранително-вкусната промишленост е крайно конкурентна и следователно ние трябва да защитим конкурентите интереси на своите е, промишленици в хранително-вкусовата промишленост, което е от огромна полза за Европа като цяло, в това число за заедостта на нашите съграждани. И по тази причина, наред с изискването, за колкото се може по рано оповестяване на необходимата информация, ние правим всичко необходимо, така че законните, подчертавам, законните интереси на вносителя що се отнася до защитата на интелектуалната собственост и стопанските му интереси да бъдат защитени в тази връзка в изменението се включва изчерпателен позитивен списък на информационни обекти, които могат да бъдат третирани като поверителни. Вашата комисия предлага добавянето на отрицателен, на позитивен и негативен списък. Нашия дългогодишен опит е, в тази област е, по, по, по цялата гама от произведения фитосанитарни, е, от хуманната медицина препарати и така нататък. Е, нашият опит значи сочи, че един позитивен списък не може да съществува съвместно, да действа съвместно с негативен списък. Ние по тази причина настояваме единствено за позитивния списък на защитени или защитими информационни обекти, е, така че да се, да се опазят правата на интелектуална собственост и на изключително притежаване на дадена информационна база. Освен това, и е важно да го подчертаем в интереси на нашите граждани и на нашите неправителствени организации, ние е, предвиждаме обществено допитване във връзка с внесените научни изследвания, така че ЕФСА да разполага по максимално прозрачен начин с цялата необходима информация за обективна оценка на риск. Е, за да се съдейства на този процес, ние предлагаме да се внесе и една оповестителна система, регистър на изследвания, е, проведени от, от е, комисията. Така че всички да, да по-скоро, извинете, изследвания, които са поръчани от ЕФСА, така че всички интересуващи се да знаят на какво основава заключенията си агенцията. Друг един елемент от особен интерес за МСП е възможността за съвещание преди внасенето на документацията, на което съвещание представители на ЕФСА да, да посъветват, да, да могат да е, консултират е, евентуалните вносители за необходимите изисквания. Тук е, сме критикувани за евентуална несъвместимост на интересите между интересите на, на заявителя е, и интересите на агенцията, отстояваща безопасността на хранителните продукти и, и това стълкновение на интереси би могло да се окаже в полза на вносителя. Можем обаче да, да предотвратим подобно противоречие, отново акцентирайки върху прозрачността и пълното оповестяване на информация, в това число и за съдържанието на такива предварителни съвещания. Въпрос обаче от голямо значение за малките и средните предприятия. Знаете, нормативната уредба в областта на продоволствената безопасност е крайно строга. И е, ние предлагаме това в грижата си да облегчим малките и средни предприятия от прекомерната административна тежест, свързана с е, спазването на действащото законодателство. При това без, подчертавам, без да е, излагаме на риск безопасността. Друго конкретно измерение за управлението на създадените е, структури, т.е. Агенцията за безопасността на хранителните продукти, да разполага непрекъснато с е, е, научно-техническа експертиза, обхващаща цялата продоволствена верига. Толкова по-важно е ЕФСА да разполага с най-добрите с достъп до най-добрите експерти. Ето тези научни работници следва да бъдат съответно почтени, независими, да, да заявят отсъствието на противоречиви интереси. И, и в тази връзка отново се акцентира прозрачността за поддържане на тази независимост на, на научните експерти и за нейното повиша, повишаване. И в тази част за управлението на, на агенцията ние предлагаме държавите членки да участват по-активно в разпространението на информация за вакантните е, места за научни експерти и за популяризиране на, на тази дейност е, в съответната научна общност. И тук отново деликатно равновесие трябва да се търси между качеството на, на научната експертиза от една страна е, и независимостта на научния експерт, за да не се поставя под въпрос, да не се подронва по какъвто и да било начин доверието на нашите съграждани в тези експерти. В тази връзка бих искал да подчертая също, че е, предлагаме и не някои е, промени е, на уредбата на управителния съвет на ЕФСА. Знаем, че вашата комисия има известни предложения за състава на този съвет. Това, което комисията, Европейската комисия предлага е нещо е, много просто. Една е, управленска структура, е, която е тъждествена, е, е, същата каквато е управленската структура на всички децентрализирани европейски агенции. За лекарствата, например, за химическите вещества и така нататък. По-настоящем ЕФСА е особено изключение. Е, що се отнася до този режим на, на е, управленска структура. И ние сега просто възприемаме управленското решение, прието за всички децентрализирани агенции на Съюза. Е, и в тази връзка бих могъл да добавя, подобни разрешения до сега са се ползвали с подкрепата на самия Европейски парламент. И накрая ние също така предлагаме значително увеличаване на, на ресурсното обезпечаване на ЕФСА, за да може тя да си върши работа. ЕФСА вече е, се натъква на затруднения в дейността си, предвид ресурсното си обезпечаване. Ние тук предлагаме значително нарастване на натовареността на, на, на ЕФСА и съответно предлагаме и е, повишаване на ресурсното и обезпечаване. И най-сетне измерението разпространение на информация за съществуващите рискове. Всички си даваме сметка, че популяризирането, широкото популяризиране на информация относно крайно сложни научни въпроси е крайно трудно. Но това не е оправдание. Не, не, не, не, не можем да се по този начин да се отклоняваме от задължението си. Има какво да се направи в това отношение трудно, наистина трудно ще бъде. Ние самите все още не сме съвсем наясно как бихме могли да вършим тази работа по разпространението на обществена информация по, ефективно по-ефикасно и прозрачно, но комисията следва да излезе с конкретни е, идеи и възнамерява да направи това пред държавите членки и пред научната общност за подобни мерки в това отношение за напред. И предложението, което правим по изменението и допълнението на регламента, вече е, съдържа подобни идеи. Е, и, и най-сетне, е, уверявам ви, че ние сме готови и за напред да работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент по всички тези въпроси. Е, ангажираме се да отчетем в максимална, в пълна степен всички ваши предложения е, – наред с дейността, която, впрочем, вършат и Комисията по околната среда на парламента, по земеделието, по морското дело. Очакваме един своден общ доклад от ваша страна, който надяваме се ще отрази пълния спектър становища на Европейския парламент, имайки предвид неотложния характер на задачата и, и, и рекордното време, срокове, в които напредваме ние сме оптимистично настроени. Амбициозен е, е, е крайният срок и толкова повече ни насърчава това това, че и държавите членки, и парламентът си дават сметка за неотложния характер на задачата е, в интерес на, на нашите съграждани. Благодаря. Благодаря ви. Нямам други искания за думата. Освен ако докладчикът не желая да добави нещо. Аз, господин председател, също приветствам направените изказвания. Не получих всъщност отговор на въпроса си от Европейската комисия за това кой ще финансира изследванията, но ако комисията е дала своя отговор, вероятно не съм слушал внимателно. Освен това, за оценките на въздействието не чух кой знае какво, но, но, но ние ще продължим да работим по въпроса, разбира се. Комисията желая ли да отвърне? Благодаря, господин председател. Извинявам се за че пропуснах да отговоря за е, проучванията за проверка. Да, е, комисията предлага е, на ЕФСА да се дадат допълнителни бюджетни средства за такива проучвания. Знаем, че вашата комисия се отнася с известна неохота към това наше предложение, както прочим и комисията за околната среда е, за, за земеделието, извинете. Е, така че позволете ми да, да развия малко този въпрос. По същество няма спор, че е, е, промишлеността, вносителят на, на, на молбата за разрешение е отговорен да обоснове научно и съответно да заплати за тази научна обосновка на своето предложение. Онова, което научаваме обаче от Европейската гражданска инициатива е, е че е, е възможно в някои случаи да се наложат допълнителни проучвания в допълнение е, към вече внесените от е, промишлените среди изследвания. Подчертавам, в изключителни случаи. Е, нашите френски колеги, например, подсказват, че подобна необходимост може да възникне дори когато агенцията е все удовлетворена от внесената научна обосновка. И все пак да се налагат някакви допълнителни уверения свръх вече е, наличната информация. Друг случай, в който могат да се е, наложат такива насрещни е, проучвания, са когато въпросът е от така да се каже, хоризонтален, по-широк характер. В областта, например, на замърсителите или на, на примесите които не се отнасят за отделен хранителен продукт или за отделен вносител или заявител пред агенцията, тогава и е, никой отделен субект не е заинтересуван да поръча и плати такова изследване. Пример, тежки метали, улово в риболова, но уверявам ви, е, в никакъв случай нямаме намерение да, да субсидираме така по един косвен начин е, дейността на е, едно или друго промишлено производство. Съжаляваме, че създадено такова впечатление, ние с готовност можем да работим по изменение на формулировките, за да се избегне такова недоразумение. Що се отнася до оценката на въздействието, аз накратко споменах, подчертавам, предложението не се съпровожда от оценка на въздействието. Но то е защото а, ние тук реагираме максимално бързо на гражданската инициатива, поехме ангажимента да внесем своето предложение до изтичането на мандата, и нямахме време да си позволим лукса на една оценка на въздействието. Но самото предложение пък е много специфично, то е тясно насочено. Оценка на риска и в частност прозрачността на тази дейност. А ние наскоро проведохме една всеобхватна оценка за пригодността на общото е, законодателство в областта на хранително-вкусовата промишленост. Именно тази оценка прояви необходимостта от подобряване оценката на риска, но в никакъв случай според нас това не налага пълнообемна оценка на въздействието. Предвид съкратените срокове, ние проведохме общественото допитване, е, е, е, допитахме се до консултативния комитет по продоволствената верига и животинското здравеопазване, допитахме се до държавите членки. Наистина, няма оценка на въздействието, но подчертавам, ние сме взели предвид широк кръг от становища. Благодаря ви. Така да повторя. Крайен срок за изменение и допълнение 7 е септември по обед. С което можем да приключим работата по шестата точка от дневния ред и да се спрем на седма точка от дневния ред разглеждане на проектостановището за автономните автомобили или автономното шофиране. Господин Радев, докладчик, има думата. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, при първата ни размяна на мнение по досието за автономните автомобили през месец юли аз много внимателно изслушах Вашите коментари. С представенето сега на проект становището на жури се надявам да съм обхванал всички важни моменти, като същевременно се опитвах да взема предвид и Вашите притеснения – Надявам се, че повечето от Вас вече са се запознали с предложението. Накратко основните моменти са следните. Съществуват все повече доказателства, че настоящата регулаторна рамка няма да бъде достатъчна или адекватна, когато се сблъска с новите предизвикателства и рискове, свързани с нарастващото ниво на автоматизация на превозните средства светлината на динамичните технологични проблеми, например, е необходимо да бъде изяснено кой носи отговорността при възникване на щети в случай на происшествие, причинено от напълно автономно превозно средство. От това следва, че Европейската комисия трябва да адаптира настоящата правна рамка на Европейския съюз и, ако е необходимо, да въведе нови правила по които да разпределя отговорността. Тук можем да отбележим, че едно от възможните решения за преодоляване на пропуските би могло да бъде установяване на рамка за обещетение без вина за вреди, причинени от, авто, от, от автономни превозни средства. Важно е също така да се подчертае, че трансграничното развитие на автономния транспорт може да бъде улеснено най-ефективно чрез подход на европейско равнище, като обаче е много важно да бъде избегната фрагментацията на вътрешния пазар. В тази връзка следва да се обмислят и евентуалните изменения на Виенската конвенция за движение по пътищата, за да се улесни пускането в експлоатация на напълно автономни превозни средства. Тук ми се иска да отбележа приноса на Европейската комисия във връзка с предложенията за регулиране на защитата на превозните средства срещу кибератаки и оборудване на автономните автомобили с устройства за записване на данни за по-лесно определяне причината за происшествия. Въпреки това, обаче смятам, че Европейската комисия трябва допълнително да изясни правилата относно защитата, споделянето и достъпа до събраните от тези превозни средства данни и то при пълно спазване на новите правила за GDPR и предоставяне на оперативна съвместимост между системите. И на последно, но не и по важност място, Подобно на много други области, тук също ще изникне въпрос, въпроси, свързани с правата върху интелектуалната собственост на изкуствения интелект за целите на автономната мобилност, патентовани права за кодиране, данни и изобретения, създадени от самия изкуствен интелект и други. Важното е на тези въпроси да бъдат дадени общи решения. Това е накратко същината на проект установището. Надявам се то да послужи като една добра база, която съвместно да надградим, така че да получим едни отлични финални текстове, които да бъдат инкорпорирани в становището на водещата комисия ТРАН. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Благодаря. Господин Валкан. Волкин. Е, благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на господин Радев за проекто становището му. Важно е да отбележим тук неотложния характер на въпроса. До 2020 година е, вече автомобилите по пътищата ще бъдат от четвърта степен или, или, или четвърто поколение автоматизация, т.е. ще бъдат почти изцяло автономни. И за заинтересованите страни е необходимо да се създаде максимална правна сигурност. А също така и това ще даде възможност да се впрегне и опозотвори огромния потенциал на автономните превозни средства. Съгласна съм с докладчика, че се нуждаем от един общо европейски, целият Европейски съюз, общ подход е, това е съществено значение е, за да може навсякъде е, на територията на Съюза да се управлява автоматичен автомобил. Господин Раде спомена необходимостта да се измени Виенската конвенция за движението по пътищата. Трябва също така да разгледаме хармонизация и корекция на правилата за отговорност, защита на данните, въпроса за черните котии, например, в автомобилите. Да изясним край на краща и основните причини за пътно-транспортните происшествия, причинявани от автономни автомобили. Е, важно е в тази връзка предложението на комисията да се създаде експертна група за разискване именно на въпросите за отговорността, е, правната отговорност, е, пораждана от новите технологии. И господин Радев е съвсем прав, според мен, като подчертава че е необходимо да разгледаме е, цялата уредба на обещетение за вреди е, при е, происшествия, причинени от автономни автомобили. Тук аз се сещам и за един нов вид риск, който, който възниква. Ако обаче се вторачим единствено в рисковете, бихме могли по линия на нормативната уредба да възпрепятстваме развитието на новите технологии. Ще трябва да, да, да бъдем особено предпазливи. Именно що се отнася до тежестта на, на отговорността, е, изцяло, според мен, не бихме могли да я стоварим върху производителя и експлуатиращия превозното средство – би трябвало да, да, да, да носи отговорност. За сега поне 1% само. Само 1% от причините за происшествията могат да бъдат сведени до пропуски и, и, или, или нередности при производителя. Освен това, е също така важно да не подробваме защитата на, на пострадалите. Господин Радев е, споделя необходимостта от е, обещетение, съответно е, застраховка при отсъствието на вина. И аз мятам, че това предложение е особено важно. Същия въпрос възниква по повод роботизацията. Тук гледам колегата, тук, която е специалистка по въпроса за отговорността за вреди при, при автономни устройства. А сега, що се нася до защита на данните? Данни, генерирани от самия автомобил. Е, в това отношение нашия докладчик се изказва за отраслов общ подход, което, съгласен съм, би дало възможност за непротиворечиво развитие на нормативната уредба. Смятам аз също, че трябва да погледнем и е, регламента за е, свободно движение на, на лични данни, на 6 юни тази година бе бе прият доклад, е, който призовава за права на достъп, основаващи се на потреблението, на ползването на данните, а не толкова на собствеността върху тях. Това според мен е, е един разумен подход. Трябва да разгледам също така въпроса за данните, които устройството генерира като се, по линия на самоусъвършенстването си, по линия на, на изкуствения разум. Трябва да защитим конкуренцията, прочем, навсякъде в Европейския съюз да не възникват отново такива ни информационни монополи. И от гледна точка на защитата на потребителите, разбира се, трябва да се търси връзка с общия регламент за защита на личните данни, се гарантира правомерен достъп и на производителите или на доставчиците на услуги. Значи преносимостта на данните тук. In effekte Vielen Dank nochmal an den Berichterstatter für den Vorschlag und ich denke, dass wir sehr Ето това имах да кажа. Благодаря ви. Сигурен съм, че ще работим заедно конструктивно. Госпожа Делво има сега думата. Благодаря, господин председател. Аз бих искала накратко да взема думата, за да благодаря на господин Радев, да го поздравя за внесеното становище. Гледам колегата, е, подкрепям абсолютно всичко, което той току-що каза е, в своето изказване и е, определено аз съм съгласен с съдържанието на доклада, тъй като той в значителна степен е в съзвучие с е, становището, което приехме миналата година. Просто трябва да изразим съжалението си, че междувременно нямаме особен напредък. Към, към днешна дата няма, няма нищо фактически. Бих искала да, да споделя а, обаче само нещо по третата Третата точка за застрахователния за режим и вредите. Общото приемане на такъв един режим без вина може да представи добро, добро решение за обхващане на вредите, причинени от автономни автомобили, но доколкото чувам, застрахователите твърдят, е, че липсата на данни в случая не им дава възможност да въведат такъв застрахователен режим или при отсъствието на данни той би струвал прекалено скъпо е, и съответно е, би възпрепятствал достъпа до автономни автомобили само до крайно заможните потребители. Така че аз нямам разрешение, нямам решение тук на въпроса. Вероятно ще трябва да се търси една общоевропейска база данни, която да бъде предоставена на разположение на застрахователите. Е, заслужава се да продължим да мислим по този въпрос. Благодаря. Благодаря ви. Някой. Комисията желая ли да вземе думата? Благодаря, господин председател. Благодаря първо за проекто доклада, както и за дискусията върху автономните автомобили. Темата е изключително важна, така че се радваме, че Комисията Транспорт и Комисията по правни въпроси поставя въпроса на първо място в дневния ред. Според нас дискусията е в самото начало на диалога. Ние трябва да се справим както с политическите въпроси, така и с законодателния аспект. Вие правилно казахте, че трябва да се свърши доста работа по регулаторната рамка. Вие засегнахте няколко въпроса. Е, първо, режима за отговорността, киберсигурността, дори устройство за записване на данни, въпроса за правилата за движение по пътищата. Тоест, широка гама от проблеми. Мисля, че има значително съвпадение между вашето мнение и комуникето на комисията от май тази година. Има холистичен подход, както е, спрямо политиката, така и спрямо законодателната дейност. Е, според нас е, при управлението ние говорим на три успоредни теми. Първо технология и инфраструктура. Това е абсолютно необходими за самостоятелно шофиране. Второ подобряване на инфраструктурата за по-голяма сигурност и безопасност. И накрая доколко ще се отрази това на обществото и на заетостта. Това е програма, която се опитваме да въведем. Започваме да я въвеждаме между май и следващата година като имаме предвид няколко основни въпроса, по които вие направихте коментари. По отговорността няколко думи. Тук има колеги от Генерална дирекция правосъдие. Той по-подробно ще се спре на този въпрос. Ние разгледахме различни режими на отговорността. Имаме предвид отговорността и мога да ви кажа, че според нас за момента не се налага промяна. И е, искам е, сега да внеса нюанс по правните актове. Говорим за постепенно или е, нарастващо автономни автомобили. Трябва да има разграничение между автомобили, където все още ще има водач и на друго когато няма да има водач. Примерно при ниво 5, е, без водач, може би трябва да помислим върху приспособяването на регулаторната рамка. По е, директивата за регулирането сте прави, ние създадохме експертна група. Трябва да създадем е, основни насоки, както е посочено в директивата, но трябва да мислим и по новите технологии. Ще има доклад през май, по средата на следващата година. Ще има преценка на настоящо състояние и стъпките, които са необходими да бъдат направени в последствие, колкото по директивата за застраховките, обещетенията на потерпевшите, има възможност за обещетяване на потерпевши при е, е, някакво е, происшествие. Говорим за обещетения при автономни автомобили. Това е включено в нашия режим за отговорността. Но колегата ще се спре по-подробно подробно. Колкото до устройство за записване на данни, това е абсолютно необходимо при е, самостоятелното управление. Ние е, правим общ преглед на регламентите в целия отрасъл, така че е, записването на данните е част от реформата. Трябва задълбочено да се спрем на всички въпроси, свързани с личните данни, защитата на данните, как да сме сигурни, че устройствата за записване на данни са най-подходящия начин за е, установяване на отговорността. Ние работим и е, с, с е, други парламентарни комисии. Надяваме се да приключим с законодателните актове и да пристъпим към актовете за изпълнение. Е, колкото до така нареченото ЮНИСИ и вашия призив да се преразгледа Вянската конвенция. В момента има работна група в Женева, тя работи върху правилата за движение, работи върху главни насоки, е, в частност за автономните превозни средства. Това ще бъде част от конвенцията. В момента тече подготвителна работа, но ако трябва да стигнем до ниво 4 до 2030 година, ние смятаме, че не е спешно да се пристъпи към работа по правен текст. Последната точка, на която искам да се спра, е свързана с киберсигурността. Е, целият пакет е свързан с автономното управление. Това е част от работата в Женева. Трябва да бъдат създадени общи стандарти, прави сте, когато настоявате за нов подход, за да няма фрагментиране. Трябва да направим нова стъпка, трябва да разработим нова рамка за сиберсигурността, е, за да се е, осигури свободно движение на автомобилите при еднакво ниво на изисквания към тях. Така че трябва да има регламент, който трябва да се гласува в началото на следващата година в Женева, но това трябва да се потвърди. Така че е, това са правила, които ще бъдат включени в е, нашите регламенти за отрасъла като цяло. Ще спра до тук по повдигнатите от вас въпроси. Ще дам думата сега на колегата от Генерална дирекция Джаст. Благодаря. Само няколко думи по отговорността. Като имам предвид доклада Дълво, който беше гласуван през февруари, е, комисията прие комунике по изкуствения интелект през април. И като цяло това комунике беше посветено на правната и етичната рамка. Говорим за отговорността и за безопасността. Нещата са всъщност е, свързани помежду си. И в тази правна и етична рамка е, се спираме подробно на отговорността. Въпросът е сложен. Затова комисията създаде експертна група с два клона. Първо, експерти, които работят върху директивата за отговорността, за да се види доколко е, тя е приспособена към новите технологии и друг клон на експертната група, е, която има по-холистичен поглед е, върху въпросите свързани с отговорността. Тоест, трябва да се види доколко ще има цялостна рамка на ниво европейско и национално ниво по новите технологии. В противен случай този клон на експертната група ще предостави препоръки как да се разработи такава рамка. Това може да помогне на Европейската комисия за да разработи принципи, които ще бъдат главни насоки за приемането на такава правна рамка. В отговор на вашия въпрос, господин председател, комисията даде достъп на докладчиците от парламента до двата клона на експертната група. Тези наблюдатели от Европейския парламент вече участваха в първото заседание на експертната група, за да сте сигурни, че парламента и вашата комисия в частност са напълно запознати с работата на тази експертна група и на нейните два клона. По е, автономните превозни средства е, работата на експертите се състои в това да се прецени доколко новопоявяващите се технологии е, е, са подходящи или са отразени надлежно в правна рамка. Например, е, новите информационни технологии. Ще се използва е, и по-скоро ще се обсъжи, обсъжда въпроса за автономните превозни средства на следващото заседание през септември. Накратко, въпросът е много важен. Е, трябва да бъде разгледан достатъчно подробно, възоснован достатъчно анализи трябва да се види е, законодателство на европейско или национално ниво отговаря на целта, да се прецени какви стъпки трябва да са направени, за да бъде направеното целесообразно. Ние благодарим на господин Радев за изготвения доклад и за вниманието както на вашата комисия, така и на комисията Транспорт по този важен въпрос. Очакваме с нетърпение близко сътрудничество с парламента по този въпрос.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 Благодаря, господин председател, за това, че не ме забравихте. Благодаря на господин Радев за този доклад, който засяга много важен въпрос. Въпросът за автономните превозни средства, които в скоро време ще тръгнат по нашите пътища. Така че този доклад или по-скоро това проектно становище има заслугата да напомни, че трябва да се зададем въпроса доколко правото е приспособено към подобни проекти проблеми. Нека да напомним и правилата за отговорността. Напомням, че във своето становище господин Радев навлиза в подробности и предлага евентуално задължителна застраховка. Мисля, че трябва да се тръгне по този път. Въпреки това, искам да направя три забележки, които ще вдъхновят измененията, които ще внеса от името на моята група. Първа забележка. Ако искаме да изясним режима за отговорността и да създадем система за задължително осигуряване, то е за да бъдат обещетени потерпевшите. Не бива да забравяме това. Обаче понятието е, потерпевш е, отсъства от проектостановището, а целта ни е именно това – да мислим за потерпевшите. На второ място, когато ни се казва, че трябва да посочим кой е отговорният, трябва да отидем по-далеч и да кажем на кой точно да кого точно да определим, че е виновен. Имаме избор дали е този, който е замислил модела или който го е произвел, или който го е, използва, или който го е наел. Така че трябва по-подробно да обмислим кой точно ще бъде отговорен според нас. И накрая трета и последна забележка. Според мен в проекто становището липсва нещо. А именно е, категоричното осъждане на хипотезата за признаване на самостоятелно юридическо лице е, на е, автономното превозно средство. В някои становища има опит за освобождаване от пълна отговорност човека при подобни происшествия. Искам да да напомня един френски принцип. Основният принцип на гражданската отговорност не е просто да обещети някой за понесена вреда, но също така и да санкционира, т.е. да посочи отговорното лице. И според мен отговорното лице може да бъде само човешка личност. Благодаря ви за вниманието. Председателя, много ви благодаря може би е, трябва да повторя, че крайният срок за измененията по доклада е 6 септември 12 часа на обяд. Благодаря ви. Е, пристъпваме към 8 е, точка от дневния ред, именно изменения върху прозрачни и предвидими условия за труд в Европейския съюз, до което господин Хризогонус, уви, той отсъства, Господин Мащалка замества ли го? Да, явно, че го замества. Благодаря, господин председател. Господин Хризогонос ви моли за извинение за това, че отсъства. За съжаление, той не може да присъства на днешното заседание и ме помоли е, да ви прочита накратко на английски кратките му коментари. Е, измененията по становища са прозрачни, предвидими е, условия за труд в Европейския съюз. Искам от сърце да благодаря на всички колеги е, за е, проектите за изменения. Ще ги взема предвид в максимална степен при е, предложенията за компромиси. Ключовата цел е ефективно да се подобри предложението на комисията за директива за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз предвид на което ще подкрепя изменения, които насърчават е, е, по-предвидими условия за труд, като се предоставя достатъчна защита за всички работници. Е, дългосрочната производителност ангажира работодателите, е, както и създаване на по-добри условия за живот и труд в целия Европейски съюз. Е, това ще се съхрани ефективно в съответствие с хартата на основните права на Европейския съюз което предполага, че всеки работник има правото на работни условия, които е, спазват неговото или нейното здраве и достоинство. Благодаря ви за участието в работата. Председателя, аз също ви благодаря. Госпожо Юталант, благодаря. Аз е, бих искала да изкажа благодарност за доклада. Аз мисля, че това е хубав доклад, но в Швеция ние имаме специфичен модел на пазар на труда, ето защо за нас е изключително важно директивата да спази нашия модел за работа между социалните партньори, самостоятелността и правото на водене на преговори, изключване на колективни трудови споразумения. Важно е това да бъде признато и е, социалните партньори по собствено усмотрение трябва да преценяват доколко има възможност да се сключват колективни трудови договори на подходящо ниво. Освен това, социалните партньори постигат целите на тази директива. Те спазват интересите както на работодателите, така и етите лица по силата на е, колективни трудови договори. Позицията на социалните партньори им дава възможност да постигнат баланс между работодателите и наетите лица и техните интереси и трябва да е, е, има предпазни клаузи. Ето защо съм предложила изменения 115, 134, 226 и настоявам на тези изменения, защото за нас те са от ключово значение. Имам предвид за нас в Швеция. Председателя, благодаря. Аз не мога да разбера този въпрос от кои правомощи на нашата комисия попада. Може би не разбирам разпределението на правомощите между парламентарните комисии. Иска ли комисията да вземе думата? Да, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Е, е, моля колегата е, да му предаде нашата благодарност. Благодаря и на колегите, направили предложения за изменения. С интерес се запознах с тях. Искам да внеса някои пояснения. Първо, предвид последните направени коментари, Искаме да кажем, че е, говорим за условия на труд. Тоест, става въпрос за правомощието по силата на което се определят минимални стандарти. С други думи, е, чрез нашето предложение искаме да укрепим позицията на трудащите се в целия Европейски съюз, особено на онези, които работят при най-несигурни условия. Това е от първомощта на Европейския съюз, а именно разписване на минимални стандарти. Това предоставя възможност за гъвкавост и адаптиране към различни модели. И така стигам до втората точка, на която искам да се спра. Ролята на социалните партньори, предвидена в настояща директива – Комисар е, Тайзен е, носи в сърцето си естествено социалния диалог, така че няма абсолютно никакво намерение да се отнесе с неуважение към различните модели на пазар на труда. Ето защо е, в директивата има много голяма възможност за адаптиране е, към стандарти чрез е, колективно трудово договаряне. Ето е, защо определени държави членки смятат, че онова, което е на лице, е повече от достатъчно. Ние разбираме, че ако в дадена страна е, социалните партньори са в е, сърцевината на законодателния процес, като например в Дания, ние смятаме, че там е постигнат баланс. Естествено, че ние сме открити към е, всяко подобрение, което би засилило разпоредбите, но трябва никога да не забравяме, че говорим за европейско законодателство, е, законодателстваме за работници, е, които са извън отрасли, които се регулират е, от силно колективно трудово договаряне. Ние сме готови да работим по всяка техническа промяна по предложението. Председателя, и аз ви благодаря. А, можем ли да предвидим становището да се предвиди в нашата комисия Юри на 24 септември. Добре. В такъв случай пристъпваме към девета точка. Проекто доклад за използването на цифрови средства и процеси в дружественото право. Господин Дзвевка е докладчик. Бързо дзинкуя. Благодаря, господин председател. За мен е истинско удоволствие да мога да ви запозная с моите коментари по предложението направено от Европейската комисия, свързано с директивата за дружественото право. Целите са следните. Е, значителен брой улеснения се очакват от нашите предприятия. На второ място, те разполагат с определен брой технически средства, които трябва да се използват. На трето място би следвало да се направи принос към укрепването на единния пазар. Това са основните цели на предложените изменения. Два въпроса са от ключово значение. Първият от тях е свързан с регистрацията онлайн на определено дружество или на неговите клонове. Онлайн регистрация е възможност за дадено дружество, както и за неговите клонове. Друг важен въпрос е свързан с следния принцип, който трябва да бъде въведен – Ако този принцип не се спазва, може да се стигне до прекомерен брой формалности и бюрокрация, вследствие на което засегнатите страни е, трябва да повтарят индивидуални процедури неколкократно. Предложения от Европейската комисия документ е добър, дори бих казал много добър. Това е висококачествен документ. Въпреки това, според мен, в работата ни като Европейски парламент трябва да внесем уточнение в някои разпоредби за да може е, текста като цяло да се прилага по-лесно на практика. Е, той е, следва да бъде ясен, да не буди никакви съмнения във връзка с задълженията, които ще бъдат въведени защото това засяга основно предприятията, и те ще се възползват в най-голяма степен от подобни промяни. С подобна промяна ние откликваме на очакванията на нашите предприемачи. Това е ясно. Въпросът е обсъждан и е, неколкократно до сега. Комисията работи по този въпрос е, и вече е установила, че всяко улеснение ще бъде приветствано. Основната цел обаче е да се гарантира правна съвместимост, но трябва да се осигури съвместимост между европейското право и национални разпоредби. Трябва да работим плавно и за да може онлайн регистрацията да се осъществи, е необходима преди всичко правна сигурност. Трябва да сме сигурни, че постъпващата информация е точна, да няма е, никаква опасност, че всички заинтересовани страни трябва да получат гаранция, е, че информацията, включена в този регистър, е точна. Аз е, съм приготвил различни изменения, за да могат разпоредбите да станат по-точни, особено спрямо определените отрасли на економиката. Казах това още преди лятната вакансия. Всички разпоредби за отделни клонове на економиката трябва да бъдат точни. Всяко изискване по регистрация онлайн на документи трябва е, да е, се има предвид доколко е, постъпващите данни са точни, доколко са точни и автентични документите, доколко може да им се гласува доверие. Това е много важно и аз мога само да се съглася с подобно предложение. Всички процедури и всички производства трябва да спазват националните правни режими, без да противоречат и на разпоредбите е, за електронната идентификация, за електронни услуги Работата се осъществява в крачка. Трябва да се създаде доверие между различните партньори, доверие между е, правосъдните системи. Опитваме се да създадем доверие и между самите предприятия, между самите предприемачи. Това е и същината на директивата. Гаранциите, поне във вида, в който са предвидени, ще постигнат резултат единствено ако се спазят определени условия. Изискванията, които вече изброих, трябва е, да бъдат предвидени по национално право. Мисля, че всички сме съгласни по това. Много държави членки разполагат с ясни разпоредби по регистрация онлайн – Други държави членки все още не разполагат с такива разпоредби. Ще трябва да ги въведат, когато транспонират директивата в националния си правен режим. Отново повтарям, предприятията се нуждаят от правна сигурност, нуждаят се да знаят какво се очаква от тях. Сега искам да се спра на члена върху върху онези, е, които е, са лишени от правото да бъдат директори. В определена държава членка може да се обърне към дадена държава членка и е, да настоява определено лице да бъде лишено от правото да бъде директор. Отговорът е да, отговорът е положителен. Ако дадено лице е лишено от правото да бъде директор, съответната информация трябва да бъде обоснована, да се посочи защо и възоснова на коя разпоредба въпросното лице е разжалвано, ако можем така да се изразим, като директор. Има е, много големи разлики в националните правни режими ако се предположи, че дадено е, лице може да бъде лишено от правото да бъде директор, причините за това са различни в е, държавите членки. Ето защо е, трябва да се предостави информация, с други думи, трябва да се изготви обяснителна бележка. Сега искам да се спра и на друг важен въпрос. Този въпрос е свързан с следното. Изискването за подробно прилагане на практика съобразно информацията, която се съдържа в регистъра – има е, цял списък от документи, които трябва е, да бъдат предоставени безплатно. Според мен този списък трябва да бъде разширен и е, аз съм приготвил изменение в този смисъл. Например, документ по производство по несъстоятелност. Това е само един пример за документ, който би следвало да се предоставя безплатно. Някои колеги искат да предложат и други документи, които да се предоставят безплатно, като например документите за статуса на наетите лица. Според мен тук се отива твърде далече, е, може да се окаже много скъпо при прилагането на практика. Освен това, подобна информация въжи за кратко време, е, много бързо губи давност. Колегите направиха много коментари. Сигурен съм, че ще има и още коментари. И те е, сигурно ще бъдат много обогатяващи. Очаквам да ги чуя. Искам да кажа, че трябва да обърнем внимание е, и е, на е, прилагането на практика на текста и съответните срокове. Имаше предложение директивата да се прилага поетапно. Аз обаче смятам, че е, всички разпоредби трябва да започнат да се прилагат едновременно. Ако е необходимо, можем да удължим срока, но не одобрявам идеята за поетапно прилагане на практика постоянен, е, последен коментар във връзка с срока за изменение. 11 септември, 12 часа. И аз ви благодаря, госпожа Етелант. all... Най-напред искам да благодаря на докладчика господин Звиевка за изнаредно качествения му проекта доклад. В доклада има положителни елементи, които подкрепям. Изменение 2 заличаване на споменаването, че трябва да се позволи на държавите членки да събират допълнителни данни за идентификация, като сканирани паспорта, добре е да се заличи това. Е, значи, не винаги може е, да се разчетат такива сканирани документи е, и в бъдеще е да не, добре да не се създават стимули е, за възможно най-низки стандарти в Европейския съюз, е, надбягване към дъното. Трябва да се стремим към върха, към най-високите възможни стандарти и за това ви благодаря за предлагането на това заличаване. Имам обаче и някои опасения за сфери, в е, които явно има разногласия между нас. Например, изменение 18 на докладчика от моя гледна точка е доста проблемно – тъй като там се предлага да се заличи препратката към член 19, параграф 2, буква Ж за броя на работниците. Е, като се има предвид, че днес липсва прозрачност е, в дружественото управление, особено що се отнася до социалните права, аз бих казала, че списъкът на безплатни данни, които поддържа Регистърът трябва да включва ежегодния отчет за дейността, броя на работниците, участието в управлението и споразуменията за него. Страхувам се, че в това отношение с докладчика имаме разногласие. Освен това, Европейската комисия и държавите членки трябва да имат възможност за освобождаване на отделни отрасли, където има по-висок риск от създаване на дружества е, чрез измама и е, само физически лица, а не юридически лица следва да имат възможност да използват е, тези процедури в интернет, защото иначе много трудно се контролират структурите на групите и се проследява реалната собственост. Тази дискусия сме я водили и аз поддържам, че става дума за нещо много важно. Ако създадем прекалено големи възможности за онлайн регистрация, ще влушим положението, тъй като ще отворим широко вратите е, за измами. Мисля, че трябва да започнем от там, където имаме възможност за упражняване на контрол, сиреч от физическите лица и оттам нататък да работим и да вървим към бъдещето. Това са моите съображения. Благодаря ви още веднъж за доклада, както и за оповестения срок за внасене на изменения. Благодаря. Мистер Радев, wishes to take the floor. Благодаря, господин Радев, желая думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя Тадеуш за неговия отличен доклад. Искам да подчертая, че липсата на правила за онлайн регистрация, онлайн представяне и онлайн публикуване на дружества или разминаването на тези правила в различните държави членки поражда ненужни разходи и тежести за предприемачите желаещи да създават ново предприятие или да разширят дейността си чрез регистриране на дъщерни дружества или клонове, или да изпълнят определени законодателни изисквания онлайн. Това на свой ред може да доведе до пропуснати бизнес възможности поради забавяне на регистрацията на предприятието или в най-лошия случай поради решение предприятието въобще да не бъде учредено. Процедурите в държавите, въвели онлайн регистрация, каквато е и моята страна България, обикновено са по-ефтини и водят до по-бързо обработване от тези държави, при които заявленията се подават лично и на хартиен носител. Дружествата, които не разполагат с възможност да се регистрират онлайн, заплащат по-високи разходи от дружествата, които могат да извършват процедурата изцяло онлайн. Въвеждането на такава система за целия Европейски съюз и въвеждането на максималния срок от 5 работни дни за регистрация на дружества ще бъде от голяма полза за малките и средни предприятия и ще подобри тяхната мобилност и конкурентоспособност. Използването на цифрови решения в дружественото право следва обаче да предвижда и високи стандарти за защита от измами и злоупотреби. Трябва да има повече прозрачност относно собствеността на фирмите и третите лица, като инвеститори, граждани, други дружества, трябва да имат достъп до информация за дружества, да дружествата, съдържат се в регистрите, като този достъп трябва да бъде безплатен. Имайки предвид, че въвеждането на напълно онлайн процедура за регистрация на нови дружества и на клонове на други дружества позволява това да стане без физическо присъствие на членовете, пред, които, пред който и да е публичен орган, считам, че е изключително важно да има надежда електронна идентификация и високо ниво на контрол при учредяване на такива дружества. Благодаря ви за вниманието. Мисис Ниблер, Госпожа Ниблер, моля. Благодаря, господин председател. Колеги, най-напред искам да благодаря на докладчика, защото неговия доклад е чудесен. Благодаря сърдечно. Имам само няколко изменения, които ще внеса. И тук се присъединявам към господин Радев. Идентификацията на лицата е изключително важна. Трябва да гарантираме надежността на всички документи, които се подават е, в интернет. Някой път се явяват разлики между периода, в който е, се образува дружеството и периода, в който то започва своята реална дейност и се налага изпращането на допълнителни документи, трябва да, тук максимално да рационализираме процесите. И ако имат някакви съмнения държавите членки, те трябва да имат възможност да е, поискат е, да им бъдат предоставени документи и на хартиен носител, просто за да отстранят съмненията си, да бъде гарантирана правната сигурност – и да се спечели доверието на обществото към регистрите в интернет. В Германия сме се убедили колко е голяма ролята на нотариусите при гарантиране спазването на законодателството за дружествата. И за това в процедурите по регистриране в интернет държавите членки трябва да имат възможност да ползват и услугите на нотариус, да разчитат на нотариусите и защитата, която те предлагат. А тук е много важно това, което се предлага в член 2, защото искаме да улесним, така да се каже, движението на дружествата и е необходимо хората, които регистрират или извършват каквото и да е в интернет, лесно да бъдат идентифицирани. Тогава ние ще направим още една стъпка в посока към доближаване на вътрешния пазар към гражданите. Благодаря. Желая ли комисията да се изкаже? Заповядай. Thank you, Chair. Good afternoon. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за проекта на доклад. Прочетохме го с особен интерес. Благодаря и на членовете на комисията, които участваха в дискусията до тук. Ако ми позволите, бих искала да се спра само на няколко неща. Първо благодаря на докладчика за предложените разяснение в текста. Това, което ние правим, винаги може да бъде подобрено и затова ние винаги се отнасяме много положително към всякакви идеи в тази посока. По отношение на сроковете за въвеждане. Е, искам да кажа, че ние предлагаме поетапно въвеждане и тази наша идея се дължи на факта, че по-късно следва да бъдат въведени нези части на нормативния проект, които ще струват по-скъпо да се гарантира машинна читаемост на информацията и прочее, и прочее. Това е причината да предложим поетапно въвеждане на този акт. Искам да се спра на два въпроса, които бяха засегнати по време на дискусията. Първият бе засегнат от госпожа Ютеланта. Няма да бъдете изненадана, госпожо, тъй като това бе споменато и в предходна дискусия. Ние в проекта дори не сме смятали, не сме разисквали това дали да ограничим приложното поле само до физически лица, защото според нас този проект цели прехвърляне на процесите по дружествената регистрация в цифрова среда. Ако има допълнителни проблеми или сложности, е, които проистичат от конкретни форми на регистрация, ние бихме искали все пак в проекта да съществува възможност за използване на цифрови средства като се търсят начини за решаване на проблемите. Да, разбирам това, което казвате. Е, мисля обаче, че трябва да се търси решение в пределите на преминаването към цифровизация. И след това искам е, да спомена един общ въпрос от части засегнат от госпожа Ниблер. Механизмите за контрол, които ще поддържат държавите членки. Когато изготвяхме проекта, за нас беше много важно да проучим как държавите членки в днешно време упражняват контрол за достоверност на подаваните документи, да се запознаем с гаранциите, които съществуват навсякъде. Да, в някои държави членки съществуват механизми. Един такъв механизъм е нотариалната дейност. Целта ни е да улесним дружествата при използването на цифрови средства, на цифрови инструменти, но специално държавите членки ще имат свободата да организират контрола. Те трябва да разполагат с контролни механизми, но ще имат свободата сами да ги изберат и разработят. Благодаря. Thank you as well. Благодаря и на вас. Както бе казано от господин Звиевка, срокът за изменение е 11 септември. Господин Звиевка, желаете ли думата? Виждам, че отговорът е да. Chciałbym tylko podziękować za e, wszystkie przekazane uwagi. Искам да благодаря за коментарите, които бяха много полезни. Те засягаха елементи, за които мислим от самото начало на работата си върху този проект. Сега. Много важно е тук да имаме предвид препращането към националното право. Трябва да изхождаме от националното право, когато гарантираме достоверността на предоставената информация. Искам също да кажа, че по време на процеса на регистриране в интернет е възможно лицето, което внася документите, да бъде замолено да се яви лично, ако има някакво съмнение – или опасение, че е, може би се извършва измамна регистрация. И лицето, физическо или юридическо, което прави регистрацията, може също да не е изпълнило някои изисквания на националното законодателство в съответната държава членка тогава също има възможност да се изисква лично явяване. Тоест гаран... механизми за гаранция съществуват. Искаме процедурите да бъдат достатъчно безопасни. И разбира се, като имам предвид казаното, ще проведем дискусии върху окончателния вариант на текста. Точка 10. Госпожа Регнер е докладчик върху проекта на, стано... на доклад за презграничните преобразувания, сливания и разделяния. Имате думата, госпожо. Благодаря. Искам да ви благодаря, господин а, председател. Желая на всички колеги успешна работа след завръщането ни от лятната почувка. Все още тук сме на плоскостта на пакета Дружествено право. А, много ми се иска да ускорим работата, доколкото това е възможно до сега за предприятията в Европейския съюз положението е такова. Говорим за вътрешен пазар. И когато става дума за преместване на дейност през граница от една държава членка в друга, ситуацията е всичко друго, но не и европейска. И за това се очаква действително този пакет, неговото приемане за ускоряване на движението в европейската економа. Значи този момент с презграничните преобразувания, сливания и разделяния до сега липсваше, не беше уреден и за това се очаква този акт. Не Европейският парламент, не съветът, не законодателите тук са претоварили европейската нормативна уредба, а Съдът на Европейския съюз е, е бил основен двигател на това, което става в тази област. Искам да цитирам решението Полпат. То беше последното в една така доста хетерогенна практика, което принуди комисията да изработи проект, за да внесе по-голяма яснота в тази област. Защото до сега все чакаме съдът да се произнесе по един или друг въпрос, а уредба липсва. Ние като законодатели, като Европейски парламент, трябва да гарантираме наличието на ясни норми, които позволяват от една страна, дружествата да упражняват свободата си на установяване. Второ, да се изяснят процедурите и правомощията на компетентните органи на държавите членки. И трето, да бъдат защитени акционерите и съдружниците, кредиторите, малцинствените акционери, работниците и служители, много неща очакваме от това законодателство. От тук и докладът е доста пространен и трябваше в него да бъдат е, отразени много пунктове. Първо, разширяване на информацията за работниците и на тяхното участие в е, съответните процеси. Е, специално трябва да се защити работата на работниците в съветите. В 17 държави членки има подробна уредба по този въпрос. Така стоят нещата и в областта на цифровизацията, където има вече процедури. Съществуват и 17 държави членки, където работниците и служителите са представени в съветите. Значи тези системи задължително трябва да бъдат защитени и опазени. Второ, трябва да се опростят процедурите за преобразуване, сливане и разделяне на дружествата. Мисля, че трябва да има нещо като огледални процедури за всички модалитети, свързани с движението на дружествата. Да има стандарти за защита на работниците. Тези е, стандарти трябва винаги да са възможно най-високи, за да не се стига до така нареченото надбягване към дъното. Е, трябва също така да може да е, се укрепи работата на контролните органи. Те трябва да имат възможност да се допитват до независими е, експерти по своя преценка. И за това заличавам задължението да се извършва такова допитване. Когато се свързват помежду си компетентните органи, те сами ще преценяват дали да се допитат до независим експерт. Зная, че ще има доста дебати по този въпрос, е, но във всеки случай, след всичко, което съм чула до сега, съм убедена, че не трябва да съществува такова задължение, трябва да има само е, възможност. Също така, не трябва да се създават възможности за стимулиране на така наречените изкуствени конструкции. Трябва да има истинска економическа дейност по мястото, където е регистрирано дружеството. Тук ще цитирам делото Кетбъри Швепс. Според съда по това дело свободата на установяване изисква стабилна и е, трайна основа на економическа дейност в съответната държава членка. Като цяло тази директива следва да предотврати, както казах, надбягването към най-низките възможни стандарти, така наречения ефект Делауер. Дружествата да се оглеждат, да проучват законодателствата и да виждат къде са най-занижени изискванията към тях. Да кажем, изискванията за социална закрила на работници и други подобни. Този пакет е, се предлага от Европейската комисия в е, момента и сега се е, наблюдава една такава конкуренция между държавите членки да привличат дружества. Юристите, адвокатите особено, много често си изкарват хляба с такива консултации. Да кажат къде са най-низки изискванията и къде ще е най-ефтино да се учреди дружеството. Значи, предлагам да се заличи това, което е предвидено тук за презграничните разделения. Има много изменения във връзка с изясняване на използваните в проекта термини и определения. Не бих казала, че тук има някакви особени новости. Обаче, понеже говорим за пакет дружествено право, изключително важно е да имаме пределна яснота в нормативната уредба и за това аз ще направя някои предложения за допълване на определенията в член 2. Е, според мен е уместно да предпишем защита е, за някои други засегнати категории лица, е, кредиторите и малцинствените акционери, така наречените миноритарни акционери. Аз ще представя изчерпателно измененията си в писмена форма. Виждате, че говоря на английски. Е, мисля, че специално ако се работи в областта на дружественото право, е, е добре да продължим с тази практика, тъй като оригиналът на доклада е на английски. Сега графикът. Имаше друга дата – публикувана в информацията към членовете, но моето предложение е да работим максимално бързо. Гласуването по доклада да бъде проведено през ноември. Ако не се лъжа, на 20 ноември трябваше да бъде, пада се вторник. Във втория ден на заседанието тогава. И ако не се лъжа, 14 септември беше срокът за внасене на изменения. Очаквам с голямо нетърпение сътрудничеството си с другите докладчици в Сянка. Говоря дълго, защото много отдавна работим по доклада и се надявам, че ще успеем да натиснем педал на гъста, за да приключим докато изтече този законодателен мандат. Председателят благодаря. Много хубаво, че говорихте английски. Уверихме се, че го правите прекрасно. Gracias, presidente. Pues yo no lo voy a hacer en inglés, lo voy a decir en el idioma de Cervantes. Благодаря, господин председател. Аз пък няма да говоря на английски, ще говоря на собствения си език, испански. И ще оставя преводачите да ме превеждат. Искам да благодаря на госпожа Регнер за нейната работа. До сега сме провели доста разисквания по тази сложна, тежка тема. Alcanzar algún consenso, pero no fue posible y el resultado de la conversación. опитахме се миналия път да постигнем консенсус. Оказа се невъзможно. Но ще се опитаме да постигнем максимума така че да приемем всички актове, които обсъждаме, наистина като пакет. Някои от нещата, които в началото изглеждаха сложни, вече не са такива. А... Esta directiva que es muy amplia y aún es más amplia desde el trabajo que ha hecho la señora Ponente, que no ha hecho. А също така Самият докладчик е внесъл много изменения с цел да улесни дискусиите. Много са деликатните моменти довели до предлагането на различните изменения. И в крайна сметка се е получил един доклад, който е изпълнен, изпълнен с наистина добри намерения. Само, че ми се струва, че трябва да се спра на някои въпроси, които като докладчик в сянка, според мен, позволяват да направим нещо по-добро. Например, добавянето на нови ограничения може да доведе до ограничаване на ползите от този нов акт. Опитвам се да бъда лаконичен, обаче обсъждам в момента много комплексна материя и ми е трудно да говоря кратко. Хубаво е да се стремим към стандартизирани норми за преобразуване и сливане. Не бива да създаваме предпоставки за правна несигурност, ограничавайки по този начин движението на дружества в Европа. Сливанията са важен компонент от тази директива. От тях не бива да се отказваме. Що се отнася до определението на презгранично преобразуване, те трябва да бъдат е, позволени и е, в е, двете форми. Създаване на дружество другаде или преместване на съществуващо дружество другаде. Това съответства на съдебната практика. Има и нещо, което винаги сме подкрепили позицията на съда относно свободата на установяване. Разбираме опасенията на комисията, че може да се създадат предпоставки за измама или така наречените изкуствени конструкции, но все пак свободата на установяване има предимство. Плантадо Eh, que puedo comprender la vocación de la señora ponente. No Не смятаме, че трябва да имаме два отделни доклада. Разбирам намеренията на докладчика за разделяне на проблематиката, обаче смятаме, че всичко трябва да бъде в един доклад. По отношение на използването на независим доклад, така както и нотариусите, независимите оценители или експерти, които изготвят доклад, трябва да участват в случай, че конкретно е преценено за необходимо такова участие. Що се отнася до напускането на акционери и съдружници, и това трябва да бъде уредено, защото ако започне операция по преобразуване или сливане, напускането на съдружници може да постави тази операция под заплаха. И тези операции не биват да струват прекалено скъпо. В противен случай дружествата няма да ни бъдат благодарни. Благодаря много още веднъж за вашата работа. Оставаме положително настроени към нея. Да, има между нас разногласия, но госпожа Регнер е добре запозната с тях и за това ще се опитаме отново и отново да постигнем консенсус. Надявам се, че ще постигнем споразумение, което да благоприятства движението на дружества. Нашата цел е по този начин да създадем повече възможности за нови работни места в Европа и за по-обилна стопанска дейност. Благодаря. Комисията желая ли да вземе думата? Yes, thank you, Chair, and uh, um, thank you very much um, also on, on this file. Благодаря, господин председател. И благодаря и на докладчика а и за интересната размяна с, е, с членовете на комисията. Бих искала да кажа, че ние предлагаме, комисията предлага тази инициатива като пакет. И по единия проект доклад и по другия. И разбира се, сме много удовлетворени от това, че двамата докладчици е, проявяват готовност да предвижат нещата колкото се може по-бързо напред гледат приоритетно на тях. Знаете, тези неща са предмет на обсъждане отдавна. Комисията е излизала с различни нормативни предложения в областта на дружественото право. Така че ние сме особено удовлетворени от амбициозния подход, който възприема вашата комисия към, към тази материя. The uh, draft report on the conversions, mergers and divisions proposal. Um... Сега по проекто доклада за презграничното преобразуване, сливане и разделяне. Uh, и тук сме удовлетворени от това, че докладчикът отдава дължимото на приноса, който прави нашето предложение. В отклик, прочим, и на отдавна правени от парламента призиви към комисията в това отношение. Докладът е сложен. Самото наше предложение е сложно. Няма да отнемам твърде много време, господин председател, но бих се спряла само на няколко момента. Първо, и, и това се каза от господин Дегрантис, докладчика в Сянка, въпроса за независимия експерт не ни изненадва, че този въпрос поражда дискусия. Той бе обект на вече редица първоначални становища от страна на заинтересованите страни по нашето предложение. Ние го предлагаме този независим експерт, за оценка на изкуствената конструкция в помощ на компетентния орган. Сега, ако тук е, от вас бъдат намерени някакви альтернативни решения, е, ние с удоволствие ще участваме с техническото си е, становище. Да видим край на краищата на какво ще се спре законодателят. После бих искала да коментирам съдържащото се в проекта доклада относно изискването за стопанска дейност в държавата членка по местоназначение. Ние се отнасяме с пределно разбиране към намеренията на, на докладчика в тази връзка – обмисляйки в комисията е, уредбата на тази материя, ние преди всичко сме се старали да направим така, че от една страна текстът да въведе облегчен режим за придвижване на търговски субекти, на търговски дружества из е, вътрешния пазар, но от друга страна да, да се запазят необходимите гаранции срещу злоупотреба по която причина ние предлагаме да не се допуска преобразуване, което е чисто изкуствено, което не е, не е с конкретна стопанска цел. Сега, това, което предлага тук докладчика е за критерий да се вземе стопанската дейност в страната по местоназначение. Бих ви предпазила в това отношение, обаче ние е, сме работили в тясно сътрудничество с нашата правна служба по този въпрос и разбираме, че могат да бъдат наведени някои е, възражения от чисто юридически характер в контекста на практиката на Европейския съд по делото Корбот. Друг момент за участието на персонала. Да разясня нашите мотиви преди всичко. Ние сме се постарали да доразвием действащото европейско право по директивата за презграничните сливания и да добавим някои допълнителни защитни механизми. Докладчикът излиза с по-амбициозно предложение в това отношение. Разбира се, ние сме наясно с неговите мотиви, но и в това отношение бихме желали да ви предпазим от евентуални проблеми. Нашето предложение е по-умерено, тъй като си даваме сметка, че е, участието на работниците и служителите е въпрос е, предмет на национална специфика е, в традициите на държавите членки. И амбициозно предложение, което прави докладчикът на Европейския парламент, може да влезе в известно противоречие с съвета с мнението на държавите членки. И нещо, което ни направи впечатление, което бе много интересно за нас. Госпожо докладчик, вие предлагате някои допълнителни гаранции във връзка с назначаването на директорите и гражданската им отговорност. Ние обърнахме внимание на този въпрос и във връзка с другата, другия проект, който сме внесли – и за лишаването на директорите от права във връзка с прозрачността. Това по предложението за цифровизацията. Вероятно бихте могли да потърсите връзка между двата акта, за да се удовлетворите във вашите изисквания, т.е. въпросът е разрешен по-скоро в другия. Благодаря. Госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Ние благодаря на докладчика и на докладчика в Сянка. Благодаря им за техните изявления. Докладът обогатява предложението на Европейската комисия. Така е. И аз не, предполагам, че става дума за независими трети лица. Във вашето предложение ще трябва да обмисля. Разбира се, светлината на германското право. Аз самата имам някои въпроси, реагирайки на казаното от господин Звевка. Много е важно да упростим процедурите, да се разчита във все по-голяма степен на електронните съобщения – без разбира се да това да бъде в ущърп на предпазливостта, на принципа на, на разумна предпазливост. Нотариусите у нас в значителна степен иземват функции на съдилищата. И аз съм сигурна, че други държави ще се постараят да запазят националната си традиция и, и, и по тази линия ще внасят изменения. Това е важно да се изясни наистина в доклада. И въпрос имам аз, що се отнася до пласмента на дружествени акции. Какво ще стане? По 80 по 86 член за мобилността, тази, тази директива, се говори за напускащ акционер и единственото изискване там е събитието, променените обстоятелства да бъдат оповестени по електронен път. И аз питам комисията какви ще бъдат последиците. Значи оставащите акции как ще бъдат обявени за продан, някакси не се осигурява особена прозрачност, с оглед на прането на пари, на, на, на евентуалните злоупотреби. И, и вероятно би трябвало да заличим тази част, за да, за да предотвратим евентуално непрозрачната продан на акции. Благодаря. Освен ако госпожа Регнер не желая нещо да каже, да... Да, моля. Аз съвсем накратко. Е, уважаеми господин председател, виждате, че ние вече нагазихме много надълбоко в е, съдържателния дебат. И, и, и той ще продължи, разбира се, с колегите в Сянка и разбира се с комисията. Значи, накратко, господин Деграндес, много ви благодаря за казаното от вас. Правната несигурност. Да, е, трябва да я напипаме. Е, аз съм ви благодарна за намерението и, и веднага преминавам към становището на госпожа Нибле. Разбира се, за нотариусите е, много внимателно трябва да прецизираме Понеже този нормативен пакет е от голямо значение и може да допринесе сериозна полза за европейските ни съграждани, за, за, за всички, за цялата економика. Наистина трябва да изпипаме нещата. Така че аз очаквам с голям интерес вашите съображения. Що се отнася до експертите? съвсем накратко. Позицията ми не е напълно е, формулирана, не, не, не е завършена. Аз също научавам все повече и повече е, тези, тези независими експерти какви едва ли не да бъдат фокусници. Е, каква, каква ще бъде тяхната отговорност? Ние трябва да навлезем в обичайната специфика на, на дружественото право. И също така по въпроса за стопанската дейност като критерий. Нека кажем, че ние сме все пак законодател и, и се отличаваме от Европейския съд. И е, Европейския съд веднъж решава едно, веднъж решава друго. И най-сетне Впрочем, същото може да се каже и за електронната регистрация. И в край на краищата нещата трябва да се подават на контрол. И независимо дали ще е черно на бяло или ще бъде в електронен вид, е, е, трябва да съответства на економическата реалност. И най-сетен на въпроса на госпожа Нибле за е, прехвърлянето на акции ще трябва да проверя. Не мога в момента да коментирам. Благодаря. С това закривам е, разискванията по тази точка от дневния ред. Е, продължаваме нататък с 11 та точка. Размяна на мнения по състоянието на дебата за бъдещето на Европа. Аз съм докладчик в случая. Which is being dealt with with the committee on constitutional affairs and which concerns a very time... Сега въпросът е от правомощията на Конституционната комисия във връзка с разискванията и по един много важен, актуален въпрос, а именно за бъдещето на Европа. Е, координаторите на нашата комисия преди вакансията приеха да излезем със становище на вниманието на АВКО, писмено, становище, като писмо от наша страна и аз да бъда докладчик по, по това писмо. Аз ще изготвя... Извинявайте, мога ли да помоля за тишина в залата? I will prepare a draft text which will be circulated. Така, аз ще изготвя проект, е, който ще бъде разпространен, разпространен е, сред координаторите, за да достигнем до един окончателен текст на писмо становище. Ам, проектът доклада на Авко бе разпространен миналата седмица. В него се подчертава, че цел, целта е да бъдат обобщени въпросите, засягащи бъдещето на Европа и да бъде дадена насока, да бъде хвърлена светлина върху различните направления на европейската интеграция за напред е, в навечерието на изборите е, до година. Ето защо докладът няма за цел да определя позиция за или против една или друга альтернатива. Задача на доклада само, е само да изясни достигнатото състояние, да обобщи елементите на дискусията, която ще се води по същество вече по време на следващия парламентарен мандат. Проекто докладът насочва вниманието си към главните предизвикателства, пред които е изправена институционалната система на Европейския съюз, по-настоящен това число миграция, кризата на еврото, британския изход, търговски протекционизъм, търговските войни, тероризма, кибернетичната сигурност, неплащането на даници, защита на личните данни и списъкът продължава. По което, по което причина ние следва да установим тук предизвикателствата, които имат отношение към правомощията на нашата комисия. В това число, например, субсидиарност и пропорционалност, прилагането на европейското право, подобряване на европейското нормотворчество, сътрудничество между съдебните органи, реформа на съдебните системи, въпроси от юридически и е, е, деонтологичен характер е, във връзка с навлизането на новите технологии. Значи става въпрос преди всичко за нещата от юридически характер в контекста на главните предизвикателства, които очакват Европейския съюз през едните години, без да навлизаме в кой знае какви детайли, дори без да, да предлагаме някакви конкретни решения, а просто да очертаем кръга от проблеми, с които да се занимае, е, по, по които да получи мандат на практика следващият Европейски парламент. Ето, с това, колеги, бих искал да ви приканя да е, заявите своите становища, които аз естествено ще имам предвид при работата си по проекто Писмото. Някой, господин Лебретон, Заповядайте. Мерси, месье ле президент. Благодаря, господин председател. Е, много е, е уместно да проведем размисъл по бъдещето на Европа. Аз пръв ще кажа това, но, но край на ще сме затруднени от обстоятелството, че ни представят един крайно партийно ориентиран документ. Е, е, и лично аз не, не, не, не бих могъл да се изкажа положително. Има някои добри неща. Британския изход, бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа. <laughs> Това е задължително в край на краищата. Това е един крайно интересен документ сам по себе си. Но, що се отнася до останалото, аз смятам, че е самодоволство, което е, е, направо е нетърпимо. Не смятам, че, че то може да се, да се приеме и за приноса на Европейския съюз, за благоденствието и благосъстоянието на, на европейските граждани. Е, е, да не говорим, че проблемите свързани с световния мир е, не са дело единствено на Европейския съюз, най-малкото не е виновен единствено само той за това. А вече когато говорим за благосъстоянието и благоденствието, въпросът е крайно относителен. Едни са добре, други не са толкова добре. И, и всичко това някак си хвърля сянка на съмнение върху и на крайно интересния дебат. Ние так си съм доста обесърчен. Аз разбирам, при последните е, изборни резултати е, е, е, от последните европейски избори, прочим, вече имат е, има, са изминали 5 години, стана ясно, че европейските граждани вече не желаят тази свръхфедерална държава, която така или иначе продължава да се строи. Е, и, и докладът, е, който ни се представя, фактически влушава нещата. Аз да ви кажа, това е най-лошата реч, която е произнасял до сега президента Макрон. Е, аз. Вярвайте ми, аз съм специалист по речите на президента Макрон и осведомено мога да твърдя, че, че това е така. Примерно, що се отнася до споделената, е, по споделения суверенитет, е, това е нонсенс. Е, суверенитета не може да бъде споделен. Той се, той се притежава. То е факт компетентност в рамките на суверенитета може да бъде споделяна на самия суверенитет. Е абсурдно да се каже, че, че се споделя. После въпроса за квалифицираното мнозинство. Според мен е настояването на квалифицирано мнозинство, т.е. на отказ от квалифицирано мнозинство, далеч не отговаря на исканията на европейските ни съграждани. Даже точно обратното. След това преобразуването на съвета в една действителна законодателна камера. Чакайте малко. Никоя държава никога няма да го приеме. Това нещо няма смисъл да се пишат неща, които са абсолютно немислими и нямат никакво отношение към реалността и очакванията на народите и държавите. 14-та точка. Е, въвеждането на Европейски министр на економиката и финансите. Това е категоричен признак на намеренията на някои да федерализират Европа, което е неприемливо за повечето европейски граждани. Sur l'éternel projet des, de la généralisation des speed zones кандидатен, bon, ça, point 19. Euh. След това да, и да не говорим за въпросния шпицен кандидат, е, нали, ком, ком, е, председател на Европейската комисия. И вече черешката е, върху тортата, на края на доклада, видите ли, за да станало всичко това, трябва да се, създа, да, да се създадял един европейски народ. Много ви моля има европейски народи. И толкова по-добре. Аз съм много доволен от многообразието на е, е, Европа, такава каквато е тя днес. Така че да се, да се бил създал някакъв европейски народ е, е просто абсурд. Така че е, на добър час, господин председател, в опита си да дадете становище по един такъв текст, аз просто не знам как ще си свърши работа, свършите работата. Със съчувствие ви пожелавам на добър час. Благодаря ви, господин Лебретон, за това, че ми пожелахте съчувствен успех. Аз съм изненадан от вашата изненада. Сякаш нещата, които коментирахте, са от ония ден. Е, знаете, Европейският парламент е приел преди, какво бе, две, две години някъде, прие е, доклад е, Бресо Брок, например, или доклада Ферховщад. Е, и доклади, които подробно разискват именно тези въпроси и доклади, които са прияти от мнозинството в камерата, така че едва ли е, и трябва да, се, да сте чак толкова изненадан, но разбира се, не мога да не ви благодаря за благопожеланията. И понеже не виждам други желаещи да вземат думата, We uh, continue by item 12, consideration of draft report. 12 точка тогава. Проекто доклад за е, привеждане в съответствие на задълженията за отчетност в е, областта на екологичната политика. Е, за съжаление, докладчицата госпожа Хаутала е възпрепятствана да участва в днешното ни заседание, така че единственото, което мога да сторя, е да обявя срокът, крайния срок за изменение и допълнение 7 септември по обед. Госпожа Тел, желаете да вземете думата. Заповядайте. Да, накратко, господин председател. Е, да, да, да, да коментирам, въпреки че отсъства докладчицата, е, бих искала да кажа, че регламентът е необходим за да бъдат обвързани задълженията за отчетност по нормативните актове за опазване на околната среда. Изключително важно е нормативните изисквания да бъдат достатъчни, за да се подобри прозрачността и отчетността по всяка от десете отраслови директиви, които комисията обхваща в направеното от нея предложение – това предполага държавите членки да предоставят актуална информация, както на своите граждани, така и на Европейската комисия по някои основни направления. Например, по-ефективно и по-ефикасно всъщност би било данните да се правят публично достояние в електронен вид, вместо да се подават доклади на твърд носител – и аз благодаря на нашата докладчица, госпожа Халтала, за направените от нея изменения. Положително се отнасям също така към нейното предложение за въвеждането на по-конкретни и амбициозни задължения за отчетност на самата комисия. Например, по директивата за екологичната отговорност, там се предвижда не по-късно от 1 януари 2021 година да бъде изнес, внесен доклад и по-нататък веднъж на 3 години вместо сега действащото положение, което гласи редовно, до някъде съм озадачена от това, че комисията е решила да не включи в предложението си нови задължения за нанесени е, екологични щети, е, изразени е, в параметрите на финансовата сигурност. В тази връзка бих искал да се заличи член 14, втора алинея, благодаря. Комисията желая ли да коментира това изказване? Да. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, uh, for giving us... Благодаря, господин председател. Е, дори задочно. Е, ние дължим благодарност на докладчицата. This proposal, we would like to thank also the distinguished uh, MEP Uh, um, за, за извършената от нея работа. Естествено, благодарни сме за общо изразената подкрепа от докладчицата и от колегите. И, общо взето бих искал да напомня, че предложението на комисията е резултат от обширна оценка за пригодност на действащата уредба, проведена от Европейската комисия през последните две години – и е приключила миналата година тази проверка по, по всички задължения за отчетност е, съгласно екологичното законодателство на Съюз. И целта ни с предложението, което правим, е да оптимизираме задълженията за 10 акта в е, областта на опазването на околната среда, като имаме предвид, че нали, подходът ни е еднакъв, но отделен е, и, и, и съответно за сега вземаме само 10 акта. Това не означава, че при следващите ни а, предложения ще подходим по някакъв различен начин. Е, въпрос на, на, на количествено удобство. А, е, ние, целта ни всъщност е да, да утвърдим един важен преход а, по промяна на общия подход е, в екологичната отчетност, е, възприят от близо 30 години е, насам. А именно, държавите членки подават информация на хартиен носител на, на, на, на Европейската комисия с нерядко изоставане от сроковете. Комисията съответно агрегира, процесът се забавя, още повече преди всичко да стигне до съвета и парламента ние бихме искали да ускорим отчетния процес, а понякога е, такава екологична информация е жизненно важна и за гражданите, а и за политически органи като Европейския парламент е, или местните парламенти. Тендата процесът да, да бъде ускорен на, на публикуване на такава информация. И в същото време да се намали административната тежест и е, дублирането на дейност. Ето по тази причина ние едновременно предлагаме повече прозрачност, модернизация с разчитане на, на най-новите информационно-технологични средства и намаляване на административната тежест. В тази връзка бих искал да коментирам конкретно два аспекта, е, засегнати и в доклада, т.е. в проекто доклада и в редица изменения и допълнения по него. Първо, поддържаните бази данни, до които има достъп европейските институции и европейските граждани, следва да бъдат поддържани в актуално състояние. Да се избегне е, случвалото се веднъж до сега, именно публикуването на устаряла информация. Е, по тази причина ние предлагаме е, редовен, общодостъпен, общоевропейски преглед на наличната актуална информация, подавана от държавите членки. Така ще се замени, ще се подмени старото отчитане на хартия. Въпросът е. И това е втори и по-важен въпрос. Въпросът е дали такава една промяна би накърнила правомощията на Европейския парламент по линия на парламентарния контрол върху дейността на комисията и на държавите членки. В тази връзка ние бихме искали да подчертаем, че по никакъв начин, ни най-малко, е, не, не се посяга на правомощията на Европейския парламент е, чрез тази модернизация на отчетния процес. Тъй като данните ще са налични – и, и парламентът е, е, все така ще може да предяви е, отговорност на Европейската комисия. По която причина ние предлагаме да не се предвижда периодичен ежегоден преглед на различните нормативни актове, както се предлага по някои от вашите изменения. Ние смятаме, че това дори не е практически осъществимо. Един преглед отнема средно две години на Европейската комисия. Така че това, което се предлага от някои от измененията и допълненията, ще подмени един товар с друг. Е, така че призоваваме е, комисията ви да помисли внимателно. Благодаря. Благодаря. С това приключваме работата по тази точка от дневния ред и продължаваме нататък с четвърта точка. Проекто доклад е, за създаването на Европейския орган по труда. Господин Джамбаски е докладчик и той има дума. Thank you, chair. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, благодаря за възможността днес да направим тази първа среща и размяна на мнение относно Европейският орган по труда. След предложението за създаване на Европейския орган по труда, представено за първи път на заседанието на съвета по заето социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на 15 март 2018 година, нашата комисия беше посочена да излъчи становище. В този смисъл позволете ми накратко да изложа въпросното предложение за становище. Президентът Юнкер посочи в, неговата, в неговото изказване за състоянието на Съюза през 2013 година амбициозен план за създаването на този орган, предвиждащ осигуряване на справедлива, просто улеснена ефективна трудова мобилност. Предложението изглежда има за своя основна цел укрепване на сътрудничеството между различните органи, национални органи по пазара на труда на всички равнища и на по-добро управление на междуграничните или трансгранични ситуации – както и някои допълнителни инициативи в подкрепа на тази справедлива трудова мобилност, като Европейско гише за социална сигурност. Тя би трябвало да отхване тези лица, които са обект на правото на Европейския съюз, включително работници, самостоятелно заети лица <clears throat> или търсещи работа такива. Тя трябва да отхване както гражданите на Европейския съюз, така и гражданите на трети държави, които имат законно основание и законно пребивават на територията на държава член на Европейския съюз. Основните функции на органът би трябвало да бъдат укрепване на административно сътрудничество и изграждане на взаимно доверие за една справедлива мобилност в единният пазар, трудова мобилност. Надграждане на съществуващите инициативи за насърчаване на справедливата трудова мобилност и осигуряване на обслужването на едно гише за гражданите, предприятията и публичните власти чрез обединяване на техническите, оперативните задачи и капацитети на съществуващите органи на Европейския съюз в постоянната структура – Европейски съюз, Европейски портал за професионална мобилност, Европейска здравноосигурителна карта, Синя карта на Европейския съюз и прочие. Да осигури, да, да осигури посред, посредничеството и да улеснява решенията в случаи на трансгранични спорове между националните власти или претендирани нарушения на пазара на труда. Изграждане на също... надграждане на съществуващи агенции и структури за по-добро управление на трансгранични съвместни дейности, например по, по отношение на прогноз... прогнозирането на уменията, здравето, безопасността на работното място, управлението, преструктурирането и борбата с недекларирания незаконния труд. Още по-важно е, че оценката за въздействието на Комисията ясно заявява, че органът няма да наложи нови задължения на държавите членове, нито на физическите лица, нито на работодателите. По-нататък предложението заявява, че то няма да засегне национални решения, законодателство или дейности по прилагането, които остават в компетентността, задълженията и отговорностите на държавите членове. От решаващо значение е, че правото на преценка относно начина по който те ще се възползват от възможностите, въведени от инициативата, остава отново за държавите членове. Предложението и нашето проекто становище ще има за основна цел да защити правата на работниците и гаранция за това, че органът ще зачита съществуващата компетентност на държавите членове, особено по отношение на стълба така, на, на, на, на стълбът известен като стълб на социалните права. Зачитането на компетенциите на националните агенции за прилагане на държавите членове и допълването на тяхната работа, особено по въпросите на трансгранична мобилност, заетостта и социалната сигурност ще бъде от първостепенно значение. В проекто становището съм посочил и някои опасения, които се надявам и ще се радвам да осъдим с вас, като необходимостта от защита при споделянето на данни, особено в условиите на засилени кибер... кибератаки, дигитализирана среда, споделянето на данни за социална сигурност също трябва стрикно да бъде регулирано. Освен това, разяснението основно ролята на държавите членове и по-специално на социалните партньори, когато става дума, когато става въпрос за процедури за вземане на решение в органа. Не е маловажен въпросът за финансирането от този орган и, и това откъде ще бъдат записани значителните бюджетни средства, които се предвиждат за него. Благодаря ви за вниманието. Очаквам да вашите предложения и съвместната работа по това предложение. Още веднъж благодаря за вниманието. Much, Благодаря. Господин Замит има думата. Благодаря. В момента обсъждаме много важен въпрос, защото говорим за основна свобода, свободата на движение. Гражданите на Европейския съюз разполагат с възможността да работят, да учат или да развиват дейност навсякъде в Европейския съюз. Но според мен е много важно да подчертаем мобилността в труда. Тоест, трябва да се спрем на материята по-координирано и по-хармонизирано. Самото понятие създаване е, е, на Европейски орган по труда е много важно. Нещата се усложняват днес. В много случаи наблюдаваме елементи на затваряне на границите. С други думи, е, трябва да се спрем на всичко, което е трансгранично. Дали принос към социалната система, към сигурността, всичко, което е, е свързано с прилагането на практика, остава проблематично. Има различна ситуация, когато работника е, може да изпадне в неравностойно положение. Злоупотреби с работниците, не спазва ограничаване на правата. Това обаче е свързано и с предприемачеството. То трябва да се осъществява в по-равностойна среда при еднакви правила. С други думи, трябва да не се вреди на предприемачеството. В Малта е, виждаме колко е лошо, че няма същинско планиране на миграционните въпроси. Е, миграционните въпроси. Трябва да имаме предвид е, хората, които приключват трудовата си дейност. Това е свързано и с много хора, които напускат страната. С други думи, всичко трансгранично се отнася пряко до нас. Искам да благодаря на докладчика за неговата работа. Трябва и да се подобри предложения регламент, предложения регламент. Съгласен съм с различни предложени изменения. Ще се спра на някои от тях. Измененията свързани с защитата на личните данни, току-що говорихме за това, и различните изменения, по силата на които е, трябва да гарантираме участието на Европейския парламент в този процес. Е, в регламента се говори за комисията, за държавите членки и Европейския парламент в някакъв смисъл е забравен. С тези изменения ние посочваме, че сме част от взимането на решения и на процедурата е, по взимане на решения. Има изменения за насърчаване на възможностите за труд в рамките на Европейския съюз за инвалиди или на лица със специални нужди. Необходимостта от по-добро сътрудничество между държавите членки при прилагане на текстове трансгранично или обмен на информация. И накрая необходимостта от участие на местните правораздавателни органи. В случай, че е, е, при посредничеството не се постига е, добър резултат. Трябва да има и по-голяма прозрачност, е, по-голяма отчетност, трябва да има органи, които да носят отговорността, особено когато се осъществява редовния процес при разглеждане на резултатите от този регламент. Госпожа Ниблер има думата сега. Благодаря, господин председател. На, на свой ред искам да благодаря на докладчика и на докладчика в сянка за казаното от тях. Всичко казано до тук е чудесно и можем да се зададем въпроса как може да се работи с подобен европейски орган. Чух, че трябва да се създаде европейски Европейска организация на труда. Мисля, че въпросът трябва да се разрешава от държавите членки. По-скоро трябва да помислим как да насърчим младите хора, как да учат в чужбина, как е, доброволно е, да поемат задължения, как да работят чужбина. Ние искаме да подкрепим младите хора, които желаят да работят зад граница. От години чувам в Европейския парламент изказвания на работодатели, е, които се опитват да постигна в това. Примерно, някой от Нидерландия да отиде в Бавария, възникват въпроси с здравната осигуровка, с пенсионното осигуряване. И има практически затруднения, които възникват в ежедневието. Мисля, че всичко това това трябва да се улесни. Когато променяш е, страната, трябва всичко да бъде улеснено. С други думи, трябва да има Европейски орган по труда. При е, трансграничната материя е на лице потенциал за подобряване. Защитата на данните, прозрачността са важни въпроси и ние като Европейски парламент е, трябва да се произнесем по това. Ако има оплаквания, че нещо не работи на местно ниво, гражданите могат да се обърнат към нас. Ето защо ще бъде много полезно ние да изиграем своята роля. Благодаря на колегите, които работят по това досие. Очаквам гласуването. Надявам се да отправим положително послание преди европейските избори. Е, следващия изказващ се. Благодаря европейски орган по труда е необходим. Важно е, е по силата на това предложение да се създаде такъв орган. Социалните партньори са запознати с ежедневните проблеми. Ето защо е важно и те да бъдат привлечени в нашата работа. Говоря съдейки по опита. В страна А може да има инспекция по труда. Има проблем с е, осигуровките, с е, здравното осигуряване, пенсионното осигуряване и така нататък. Тогава е, страната А може да напише писмо до орган, партньор в страна Б, където работи дадено лице какво става? В край на краща всичко завършва в някое чакмедже или някой рафт. Аз не обвинявам официални лица. Може би просто има разлика в националните правила и е много важно да си има предвид, че това е свобода, свобода на трудещите се. Всичко трябва да преминава гладко, да могат работниците да извършват дадена услуга в съседна страна и навсякъде в Европейския съюз. С други думи, е, трябва всички правила да бъдат надлежно инспектирани и прилагане на практика. Необходим е Европейски орган по труда, за да гарантира това беше необходимо много е, време, докато постигнем е, надзорен орган. Сега органът е създаден и мисля, че е, това е принос към развитието на целия Европейски съюз. Господин Любротон, благодаря, господин председател. Съжалявам, че отново нарушавам консенсуса, който се очертава. Това не е повина на докладчика. Виждам, че измененията на господин Джампаски целят да подобрят първоначалния текст. И ако приемем чисто аналитичен подход, искам да кажа, че съм съблазнен от значителен брой изменения. В частност, изменението, което учита необходимостта от защита на данните. Но все пак има проблем по същество. Дали този европейски орган по труда е същински необходим? Ще кажете, голяма работа сега, това е мое мнение, аз съм в мълцинство. Но тук нещата са много по-сериозни. Много национални парламенти издадоха становище против такъв орган. Чешкия, полския и дори шведския парламент смятат, че това променя принципа на субсидиарността. Засяга социална политика, която е от компетентността по същество на държавите членки. Е, съжалявам, обаче аз се противопоставям категорично на този Европейски орган по труда, така че измененията, предложени от докладчика, за мен не са достатъчни, да са достатъчни за нашата група и със съжаление ще гласуваме против всяко нещо, което ще създаде подобен нов орган. Според мен той е излишен, бюрократичен, скъп и унагледява онова, което току-що казах. А именно Европейския съюз, вместо да се съсредоточи на най-важното и да отговори на въжделенията на народите, иска да законодателства по абсолютно всичко и да си присвои области, които са от компетентността на държавите членки по договорите. Така че категорично протестирам. Председателя, благодаря. С това приключваме дискусията по тази точка. Освен ако докладчика не желая да добави нещо, не, благодаря. Добре. В такъв случай приключваме дискусията по точка четвърта. And we will now proceed. Пристъпваме към гласуване. Ако обичате, пригответе си картите за гласуване. Преди да пристъпим към гласуване, искам само да ви напомня, че по е, точка 17 и 18 ще продължим гласуването при закрити врата. Така че ще обявя техническа почивка, за да съм сигурен, е, че действително е, заседаваме при закрити врата. Unfortunately, uh, or за съжаление или може би за радост има прекалено много членове на Европейската народна партия, които правят опит да гласуват. Един ни идва в повече. Е, микрофон за оратор. Окей, okay. окей. Okay.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 It seems that we can begin. So... Очевидно можем да започнем. И така, Гласуваме е, по търговските аспекти на глобализацията. Проекто становище, докладчик е господин Жил Лебретон. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение за. Против. Можем ли да проверим? Можем ли да проверим електронно? and it has been Приема се. Пристъпваме към девето изменение. А, всъщност осмо изменение за против въздържали се, приема се. Девето изменение за против въздържали се. Може ли да проверя? Oh, sorry. Uh, clearly... Извинете, ясно е, приема се изменението. 12-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно гласуване. It has been... Приема се. 16-то изменение за 16-то. против, въздържали се. Още веднъж гласуваме електронно. Прекалено близък е резултата. Отхвърля се. 17-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 18-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 20-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 23-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 24-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 27-мо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, Приема се. 30-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. 32 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33 за. Против въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се. Нека проверим 34 изменение, ако обичате. Отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, Против. Нека проверим 36 изменение. Приема се. 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. 38 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Е, гласуваме по проекто становището като цяло, електронно гласуване. Проекто становището се приема. Поздравления за господин Любратон. Продължаваме е, с е, преработката по повторната употреба на данни от обществения сектор. Госпожа Герингер е докладчик. Електронно гласуване, начало на гласуването. Приема се. Поздравления за госпожа Геденгер. Продължаваме. С органичните замърсители преработена версия, отново докладче госпожа Герингер, е, единно гласуване, електронно гласуване, начало на гласуването. Приема се. Сега настъпва техническата почивка, защото следващото гласуване ще бъде при закрити врата. Много моля е, всички унези, е, е, които не следва да присъстват на състава на комисията, който гласува при закрити врата, да напуснат залата.